права на депутати в а, съответните органи на Европейския съюз, в които работят. Госпожа Лалонд се иска да стане пълноправен член на Комисията по международна търговия. Господин Корние, на Комисията по економически въпроси, имате ли коментари по тези искания? Ако не, те се считат.